Hello, good morning. Please be welcome. Здравейте, добро утро. Започваме. Много натоварена сутрин. И една много деликатна тема. Европейската заповед за арест – Но първо съобщенията на председателя. Вчера разменихме мнения с съвета и комисията по акта за изпълнение относно размяната на дактилоскопични данни с Обединеното кралство. След заседанието с докладчиците в Сянка получили сме две изменения. Като докладчик Смятам, че след като сме провели размяната на мнения, и не получихме разясненията, които ни бяха необходими, след като съветът не посочи, въпреки че много пъти попитах, кога ще започне да се провежда тази размяна на данни и каква ще е ползата за държавите членки до края на преходния период. Съветът също така, а и комисията не успяха да обяснат какви са предпазните механизми. След 31 декември 2020 година. какво се случва, ако нямаме споразумение за сътрудничество в сигурността. Ще поискам по-точна информация от съвета, затова ще отложим гласуването, предвидено за днес, и ще уведомя докладчиците в сянка, когато получим допълнителна информация. След това уточнение преминаваме към осма точка на дневния ред. Изпълнението на Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки Хавиер Сърселехос е нашия докладчик. Но първо трябва да обясним естеството на проблема. Знаете, че това е основен инструмент на взаимното признаване в наказателното право, много успешен. Прилага се широко, но също така се оказва, че има някои слабости. Най-вече по отношение на предполагаеми проблеми с условията в затворите, определението на съдебен орган – различните подходи към достъп до адвокат. Ето защо решихме да разгледаме подробно това изпълнение, за да можем в крайна сметка да постигнем по-голям напредък. Първо сме поканили трима експерти, които ще говорят за това докъде сме стигнали. Доктор Валтер Ван Балегой, политически анализатор в звеното за европейска добавена стойност. Госпожа Еска Бенедер от ГД Правосъдие и господин Франциско Хименес Виларехо, член на Евроюст екипа за инструменти за съдебно сътрудничество и член на Националния Евроюст за Испания. Всеки разполага с по 15 на минути, след което ще преминем към обсъждането. Въпросите и отговорите на докладчиците в сянка и останалите членове. Първо, мисля, че трябва да чуем господин Сърселехус като докладчик. Много благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на всички, които са тук в комисията, на представителя на комисията, на Евроюст и на службата за изследвания на парламента, която трябва да кажа, че работи отлично по тази тема. Имах възможност вече да проведа първото заседание с докладчиците в Сянка. Проведохме много интересна размяна на мнения. Мисля, че е ясно, че позициите ни не винаги съвпадат, но по принцип има и доста идеи, които ни обединяват. За нас е важно да подобрим общата рамка. 18 години минаха от както беше прията Европейската заповед за задържане. Ние вече имаме доста добър поглед. Същевременно можем да направим и оценка на почти 20 години използване на този инструмент за съдебно сътрудничество. Това е инструмент на взаимното признаване в Евросъюза, но няма как да има взаимно признаване, ако няма доверие. За това мисля, че трябва да си дадем сметка, Доверието е в основата на тази структура и на Съюза за сигурност. Ние искаме да имаме едно истинско пространство на правосъдие и свобода. Същевременно времено за да се случи това, трябва да няма никакви слабости в инструмента. Но ние виждаме, че изпълнението постави някои въпроси и точно това е и предмет на доклада. Господин председателят вече спомена някои от тези проблеми. Ясно е, че имаме проблеми като двойно криминализиране, различни мотиви за отхвърляне на Европейската заповед за арест или ЕЗА, проблеми с доверието в съдилище, съдилищата, въздействие върху основните права, разлики в правния ред на държавите членки и по-специално наказателното право, актуализиране на списъка с криминални деяния – както и връзката между ЕЗА и други инструменти за съдебно сътрудничество, които бяха развити на по-късен етап и които дават един по-широк и по гъвкъв а и по-приспособим набор от инструменти за всеки конкретен случай на сътрудничество – ЕЗА предполага, че има разлики в правния ред. Ние си даваме сметка, че една по-голяма хармонизация би ни улеснила, но целта на ЕЗА беше да се справяме въпреки тези различия. Имаме доста богат опит – в изпълнението на Европейската заповед за арест. Знаем какви са и предизвикателствата в борбата с престъпността с трансграничен характер в цифровата сфера. Виждаме също така, че националните законодателства се развиват, дават нови определения на престъпните деяния ние би трябвало да обърнем внимание на юриспруденцията на съда. Тя много помогна на конфигурацията и практическото изпълнение на ЕЗА. И ако ми позволите, ще кажа също така, че е много важно да говорим от гледна точка на жертвите на престъпленията. Те не бива да бъдат пренебрегвани. В много от случаите преди новите форми на престъпността удовлетвореността им зависи от нивото на съдебното сътрудничество. Всички тези въпроси заслужават да бъдат обмислени и се надявам, че ще стигнем до съгласие по бъдещия доклад. Ще го представя през април. Благодаря. Благодаря, господин Сърсалехос. Сега преминаваме веднага, за да ни остане максимално време за дискусия. Веднага ще дадем думата на нашите експерти. Първо, 12 минути на доктор Валтер Ван Балегой, политически анализатор, звено за европейска добавена стойност. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз работя по последващата оценка на правните норми. Благодаря за поканата. За мен е много специално усещане е, е това да бъда поканен тук, защото преди 17 години, когато започнах работата си в института в Хага, един холандски съдия е, е, дойде и каза, искам да получа информация за този странен е инструмент, който идва от Европейския съюз. И тогава казах, чакайте малко, аз знам, че от Европейския съюз идват правила за отглеждането на пилета. Не съм чувал, че има а, и въпроси свързани с съдебно сътрудничество. Моя, моята докторантура е по а, темата взаимно признаване. Така че, действително, е, се вълнувам да, е, днес. Ще представя анализа, е, който изготвих заедно с колегата Ивана Киндъл, която е тук до мен. Както докладчика вече каза, това е първа рамка за анализ и някои предварителни заключения т.е. това не е крайният доклад. Е, докладът ще бъде представен през април. В него ще се обсъди всичко, свързано с приложението на Европейската заповед за арест, а то не е малко, уверявам ви. Нека да преминем към следващия слайд, ако обичате. Е, в държавите членки от много десетилетия вече има сътрудничество за екстрадиране на престъпници, е, заподозрени, е, поради международните конвенции. Но сме се сблъсквали с сериозни проблеми с екстрадициите. Първо, те отнемаха изключително много време, по някакъв път отнемаше цяла година. На второ място бяха много тромави. Изключително много административна работа се изискваше, за да се постигне екстрадицията на даденото лице. На трето място те се пираха на концепцията за националния суверенитет. Т.е. държавите решаваха дали или не да бъде екстрадирано лицето. Имаше и възможности за изключения – да кажем, за екстрадиране на граждани на държавата, от която се иска екстрадирането. Имаше и проблеми с двойната наказателна отговорност. Разбира се, трябва да сравним нещата между двете наказателни системи, преди да, се, да, преди да решим дали да екстрадираме лицето това също беше едно изискване. И в крайна сметка отнемаш изключително много време. От договора от Амстердам насам се вижда голямо желание да се изгради общото пространство на правосъдие и сигурност. И в тази връзка влиза взаимното признаване, и също заповедта за арест, която е, следва да бъде изпълнена. Ще навлезе в подробности за изпълнението по-късно. И така, нещата вече са много по-ускорени. По-рано отнемаше една година за екстрадирането. А, сега за 40 дена има яснота. И е, стандартния формуляр за заповед за арест доведе до огромно опростяване на процедурите за предаване на лицата, тъй като сме в общо правно пространство. Политическите решения се прехвърлиха към съда. Тоест съда взема реше, крайното решение, а, а не държавните органи. Обаче има някои проблеми, а, свързани а, с няколко понятия. Едно от тях а, а, са именно съдебните органи. И ще се занимая с а, тези сложности сега в анализа си сме намерили доста други трудности, но ще се спра на три. Първо, съдебните власти и тяхната независимост. Второ, връзката между взаимното признаване и хармонизацията на наказателното право по същество и наказателно-процедурното право. И на трето място необходимостта да се вземе предвид двойното криминализиране. Проблемът с понятието независими съдебни органи а, съществува доста време. А, достатъчно независими ли са съдебните прокурорите в Белгия, Германия, Франция. съдът на Европейския съюз едва съвсем наскоро излезе с решение по темата и заяви, че полицейските органи и органите на изпълнителната власт не могат да бъдат разглеждани като съдебни органи. А що се отнася до прокурорите, се изложиха няколко критерия е, за определен на тяхната независимост. В Европейския парламент са били изразявани нееднократно безпокойства за пропорционалността на европейските заповеди за арест, които са издадени. Е, важен въпрос е до каква степен има такава пропорционалност. Защото се е случвало да се изпращат такива заповеди за неплатени телефонни сметки или пък за откраднато пиле. А, като се смята високата цена на обработката, която може да стигне до 25 000 евро, не е коректно да се използват тези заповеди за този тип престъпления. Има обаче твърде различни идеи за това какви е, престъпления са твърде дребни. Случвало се да се изисква арест на лица не защото са заподозрени, за да бъдат разпитани като свидетели. Европейската комисия реагира с наръчник, в който определи, определи някои критерии, спрямо които може да се вземе решение дали е пропорционално или не да се издаде заповед за арест. И до сега прилагането им като цяло е успешно. Следващия слайд, мой. Втория важен въпрос също има значение. Когато бъдат предадени за подозрените лица, те трябва да бъдат изправени пред независим и безпристрастен съд. Наскоро беше, бяха повдигнати някои въпроси а, от един ирландски съд, що се отнася до екстрадиция, изискана от Полша. А, стана а, бе казано. Имам съмнение. Съдът в Ирландия каза, Съдията каза, имам съмнение за независимостта на полската, полския съдия. С, Европейският съд даде своя отговор и крайният резултат беше, че трябваше да бъдат изискани определени гаранции за да може да се установи, че конкретният съд, е, в който ще бъде съдено лицето, ще бъде независим и безпристрастен. Тоест, съмненията за цялостното функциониране на съдебната система бяха а, решени по този начин. А, в годишния доклад за върховенството на закона беше повдигнат този въпрос и е, важните, свързани с него въпроси а, за основните права. Сега, следния, следващия въпрос двойната наказателна отговорност. Тя е свързана с а, наказателното право по същество. Отляво ще видите принципа на взаимно признаване, а отясно ще видите резултатите на Европейската заповед за арест. А, тя не приложи принципа изцяло има 32 категории престъпления, които съгласно юриспруденцията на съда се разглеждат като достатъчно тежки, за да може да се изиска екстрадиране на лицето, но виждаме, че в някои от тези случаи е, хармонизирането по отношение на съответната е, престъпност е доста слабо на европейско равнище. Ето, например, организираната престъпност – все още има наци... национални определения. Това означава, че реално хармонизация няма. Изключението е член 4 или не първо от рамковото решение за заповедта за арест, цитирано много в съдилища и университети. Става дума за възможността за сравняване на определението на съответното престъпление в дадената държава членка и в държавата, в която се изисква екстрадицията. Това обаче е определено като несъвместимо с принципа за взаимното признаване. И за това много зависи от нивото на подобие на съдебната практика в двете страни. Занимахме се с много правни инструменти, започнахме с Европейска заповед за арест, но ще се спра на още няколко, за сътрудниче... свързани с сътрудничеството в областта на наказателното правосъдие. виждате, че са прияти множество инструменти. Превод, достъп до юрист, съдебна, правна помощ, грижа за деца и прочее. Но по-настоящем транспонирането на тези разпоредби е неадекватно. Последния слайд, моля. Тук се връщаме на дискусията, проведена на темата независими и безпристранни е, съдилища. Взаимното признаване изисква взаимно доверие. Това означава всички принципи да бъдат коректно приложени във всички държави членки. Ако решенията на Европейския съд не се изпълняват в някои държави членки в някакъв момент е, системата трябва да реагира. Това стана. Е, е, що се отнася до правата на задържаните лица. И в Европейския съд се обсъди темата на това на колко квадратни метра има право даден затворник в една килия за няколко затворници. Благодаря ви много. Отлично спасихте времето си, така всички ще могат да се изкажат. Нека да преминем към следващия оратор, госпожа Бендер от Генерална дирекция правосъдие. Благодаря ви, че ме поканихте да взема отношение по такъв важен инструмент, като Европейската заповед за арест. Това е нас водещ инструмент, свързан с съдебното сътрудничество. Колегата преди мен описа някои от важните аспекти, свързани с Европейската заповед за арест. Има резолюция от 2014 година и такава от 2017 година, свързана е последната с условията в затворите. Комисията е наясно с тези въпроси. Трябва обаче да подчертая, че проблемите а, са на оперативно ниво и когато ги имате, по-скоро са изключение. Ам, Европейската заповед за арест е, е много удачен инструмент. 7000 а, такива е имало през 2005 година, като броят им се увеличил до 17400 през 2018 година. Те, а, всички тези 7000 са били изпълнени, т.е. 40% от тях. Първо ще кажа нещо за статистиката, защото може да е объркваща по някакъв начин, тъй като някой може да каже, че тъй като 60% от заповедите не са изпълнени, това означава, че инструментът не работи както трябва. Това не е така. Първо, много често се случва така че е, заповедите са издадени, но лицата не могат е, да бъдат е, намерени, защото са изчезнали броят на изпълнените европейски заповеди за арест са свързани с такива, които са издадени година по-рано, но се изпълняват година или две по-късно, когато лицето е открито. Има и много различни заповеди, които се издават за едно и също лице и това обяснява, че ам, факта, че има издадени повече заповеди, отколкото са лицата. Понякога заповедите биват отказвани, когато лицето се предаде само. Член 4.6 дава възможност на държавите членки да предаде за подозрените лица, ако иска да е, изпълни присъдата сама. Тоест, заповедта може да бъде отказана, но това не значи, че лицето няма да бъде наказано. Основните права също са важен елемент. Това се отнася до случая в Германия от миналата година. Ще се спра на него по-късно. Трудно е да се сравняват данните между отделните години. Това е защото няма правно задължение за, държавата, за държавите членки да предоставят тези данни. Всичко става на доброволни начала. Някои държави членки не предоставят статистиката всяка година. Комисията проучва възможността да въведе и възможност за ползване на дигиталната платформа и да се включи в нея и този инструмент за съдебно сътрудничество като заповедта за Европейската заповед за арест. Както вече споменах, през последните пет години съдебната практика на Европейския съд доста е набъбнала. Има 50 случая през 2014 година. Сега има повече от 50 съдебни дела в началото на 2020 година само. Не е лесно за ам, практикуващите лица да се опират винаги на съдебната практика, трябва да се взимат предвид и основните и човешките права в тази връзка. Е, има няколко категории, на които искам да се спра. Има проблеми, които са свързани с непълното изпълнение на рамковото решение като такова. Тази първа категория, свързана с изпълнението, е свързана и с оценка на комисията на, на транспонирането на решението на национално ниво през 2018-2019. Възоснова на тази оценка изготвяме доклад за изпълнението. Този доклад ще бъде публикуван преди лятото на тази година. Това ще е доклад, като всички останали в тази област на съдебното сътрудничество, като доклада за достъп до ам, <clears throat> правна помощ, Докладът ще е около 15 страници, без да се набеждава една или друга държава членка. Ще бъдат очертани най-проблемните области, свързани с прилагането, изпълнението на рамковото решение. Докладът на парламента ще бъде допълващ. Европейския парламент ще се спре на основните пропуски в европейската заповед на арест и а, кои са аспектите свързани с привеждане в съответствие с националните законодателства. Е, заповедите се издават най-вече последните по редица причини. Някои от заповедите биват отказвани, защото те имат доброволен, а не задължителен характер, свързан с изпълнението. Някои са, биват отказвани поради съображения, свързани с човешките основните правила, права, поради това, понякога защото има проблеми с самото престъпление, друг път пък защото има проблеми с самите срокове и продължителността. Има а, и други основания за отказ, когато лицето не а, присъства, когато е а, обвинено а, в негово отсъствие. Относно пропорционалността, ще изложа позицията на комисията в тази връзка. Оценката на пропорционалността може да бъде извършена възоснова на избора, която е направил всяка държава членка. Дали ем, е избрал, е, едни държави членки избират принципа за възможността, другия, другите избират принципа за задължителността. Отделните принципи са заложени в националните системи и Европейска заповед за арест не се издава за дребни престъпления. В Полша е взет при, предвид и принципа за легалността, дори и за дребните престъпления. 4800 са издадените от Полша заповеди, а през 2019 около 2000 и няколко са издадените заповеди, т.е. намаляване на половина. Когато има сериозни ам, притеснения, свързани с, с пропорционалността, трябва да се действа съгласно рамковото решение. През 2017 издадохме нашия преработен наръчник и там се изрежат някои критерии, които трябва да се вземат предвид преди издаването на заповедта. Издаващите, изпълняващият орган трябва да си общуват и винаги ам, издаващия орган трябва да бъде запитан, когато има някакви съмнения, свързани с предаването на лицето. Що се отнася до а, въпроса с основните права, както беше споменато, заповедта е инструмент от ам, ам, взаимното сътрудничество и признаване на съдебните решения след държавите членки някак си се засилва недоверието по отношение на трансграничните съдебни производства. По отношение на Унгария, Полша и Румъния има недоверие. Някой в, в някои от държавите членки, Германия, Австрия, Ирландия и Нидерландия, с все по-голяма неохота изпълняват заповеди, свързани с наказателно-правни въпроси. Това всичко застрашава нормалното сътрудничество по наказателно-правни съдебни въпроси. Нещо друго, което е много важно и е свързано с върховенството на закона, се отнася до добрите условия в затворите и в местата за задържане. Има съдебни решения ЕМО и Дорбанс и, и, и други, както и а, решението Абози също е много важно. Да, става ясно, че а, условията в затворите в 10 от държавите членки са били през, разгледани. Румъния, България, Гърция, Франция, Полша, Белгия, Харватия, Италия, Латвия, Унгария и Португалия. Картината е доста разнообразна. Някои смятат, че издаващата държава членка е изложена на риск и а, някой а, не иска да изпълняват заповеди, които се издават от такива държави. Освен това, някои съди разли, разчитат на различни, ресу, на различни източници, някои се позовават на местните разпоредби за задържане и условия затворите, други на конвенцията за забрана на измъчванията, е, миналата година в Виена имаше предложение да се създаде една, кон, една точка за контакт, един огише, е, което доказва съдействие на съдиите. През 2019 година е, вече има такова място, където се събира информацията за задържанията във всички държави и членки. Държавите членки не се категоризират, ами там те са изредени възоснова на условията в затворите, които те предлагат достъп до санитарни възли, до медицинска помощ и така нататък. Ситуацията е подобрена и се дава възможност за преглед на условията в отделните държави и членки. Дава се възможност и за а, дългосрочно задържане това е част от резолюция на Европейския парламент. В Европейския парламент 20% от лицата в затворите са такива, които а, са задържани за дълъг период от месец. В някои държави членки лицата престояват няколко месеци, в други държави членки до няколко години. Преди няколко години ГД Правосъдие е извършила сравнително проучване и в това проучване става ясно, че в държавите членки условията са различни че всички държави членки се придържат към едни същи конвенции, но на място нещата са различни. Госпожа Юрова не е предложила законодателство, тъй като темата е много чувствителна, що се отнася до задържането на заподозрените лица. Трябва да се модернизират на някои места наказателно-процесуалните кодекси. Що се отнася до частта за досъдебните задържания? Могат да бъдат предложени някои мерки все пак в тази област. И така, преминавам към последния проблем, който е за двойната наказателна отговорност. Този проблем е споменат най-вече във връзка с случая на господин Почтемон. Дали трябва да се разширяват случаите, за които не се е извършила проверка за носене на двойна отговорност. Това е проблем, който не е свързан толкова с факта, че ам, че тези, които се противоставят и протестират, не са подложени на проверка за носене на двойна наказателна отговорност. Проблемът по-скоро е свързан с някои други престъпления, които са посочени в член 2.2 от рамковото изменение решение. Там става въпрос за измами и саботаж. Там има различни тълкования и много често заповедите са издавани за случаи, които не се считат като престъпления в някои държави и членки. И за определени престъпления се изисква проверка на а, носенето на двойна отговорност наказателна отговорност. Нещо друго, което може би ви интересува, е, че комисията възнамерява да преразгледа рамковото решение за Европейската заповед за арест. Миналата комисия е, е заявила, че няма нужда да преразглежда рамковото решение. До сега повечето държави членки са били против е, е, това да се отваря рамковото решение, защото ще се отвори кутията на Пандора и може да се изгуби ефективността на инструмента. Освен това ще е трудно да се намери и а, законодателен компромис, а, как а, да се запази баланса между основните права и а, взаимното сътрудничество. Знаете тук и за регламента за а, конфискуването на а, е, имущество, придобито по а, престъпен а, начин. Така че ако се отвори отново решението, това означава, че ще трябва да се започна дискусии за нова директива, за нови разпоредби и комисията смята, че трябва да сме много внимателни преди е, да е, предприемем каквото и да е по този чувствителен въпрос. but, uh... Благодаря ви, съжалявам, че така ви прибързвам но трябва да остане време и за дискусия. Давам думата на Франциско Хименес Виерехо, член на екипа за съдебно сътрудничество Евроюст. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че това, което чухме до сега, беше много подробно, така че аз ще имам възможност да се спра на практическата страна. Ясно е, че ЕЗА е използван широко инструмент. Над 150 000 ЕЗА са издадени в периода 2005 до 2016. Над 43 000 са изпълнени. Това е, може би, най-успешният правен инструмент в областта на сътрудничеството. Същевременно ще кажа, че този инструмент е наистина полезен. Всъщност, той дори до някъде е жертва на успеха си, защото се използва толкова широко. Има предизвикателства. Ние проследяваме работата с този инструмент. Евроюст е основен участник в съдебното сътрудничество – трябва да подчертая, че ние сме оповестили няколко доклада. Въпросът за пропорционалността и избирането на най-подходящия правен инструмент ще беше обсъден на семинар 2014 година на Евроюст. Публикувахме и доклад «Какъв е пътят напред» за ЕЗА. След това ние оповестихме и доклад, който разгледа правните въпроси от практически характер. Предаванията в периода 2014 до 2016 година. И сега работим върху актуализация на същия доклад за периода 2017 до 2019. Надяваме се до края на годината доклада да бъде публикуван. Така че тази дискусия се провежда съвсем на време. Трябва да кажа, че междувременно се случиха някои много интересни неща, но ще подчертая следното – По отношение на този инструмент трябва да е ясно едно като уточнение. Потока от еза или някои недостатъци на еза се дължи не на слабости в решението, а по-скоро в изпълнението. Комисията отдавна извършва наблюдение. Нейната оценка, тъй като те в момента работят по доклад, който ще бъде оповестен през лятото, ще разгледа именно изпълнението. Очакваме с нетърпение доклада. Комисията е и най-добрият източник на един такъв доклад. От друга страна, имаме и процедурите на консултации не само по рамковото решение, но и по други инструменти за взаимно признаване. Мисля, че те не се използват достатъчно от професионалистите. Не знам защо. Те разполагат с възможността да задействат процедура за консултации. Това също е част от процедурата на взаимно признаване. Но на практика това не се прави. А имаме такива възможности по рамковата, рамковото решение по директивата, както и решението по заповедите за конфискация – Тук имаме разлика от предишния режим за екстрадиция. Това е съдебен инструмент. Е за, както и останалите инструменти за взаимно признаване, са много специфични, защото имаме разлика между двустранни и многостранни споразумения. Сигурно се питате каква е ролята на Евроюст. Ще кажа, че Националните органи са все по-запознати с тази бързата и да се каже съдебна процедура. Абсурдното обаче е, че броят на ЕЗА, ако трябва да сравняваме 2018, когато имаме 442 дела. In last year, 2019, we... Миналата година 599 cases. Eh? Миналата година имахме 99 дела. Цифрите показват, че наистина е необходимо да има система. Ролята на Евроюст е по втората част на рамковото решение, именно възможността да се направи заявка за становище или консултация по член 16.2 на рамковото решение. Ние имаме и своето ръководство, когато има стълкновение на заявките. Това е още от текста от 2009 година. Също така по член 17 имаме текст за нарушаване на давността. Като цяло новия регламент ни дава възможност да изпълняваме ролята на улесняващ орган. Съгласно член 3 на решението за Евроюст, Евроюст улеснява изпълнението на решенията и заявките за съдебно сътрудничество въз основа на принципа за взаимното признаване. Имаме и правна основа за нашето участие, но винаги, когато се задейства процедурата за консултации, Евроюст може да гради мостове между съдебните органи, защото ние сме форум за диалог. Конкретни примери – Най-често се иска допълнителна информация. Много такива заявки сме получили възоснова на член 15 от рамковото решение – Обикновено това са заявки от националните органи. Тогава, когато предишна тяхна заявка не е получила отговор, Евроюст се явява резервен помагач. Понякога от нас се иска пояснение, допълнителни документи – много често срокът е няколко часа или няколко дни, защото не забравяйте е за по принцип една процедура по спешност, съгласно член 17, параграф 1. Заявките за информация обикновено са свързани с идентификацията на лицето. Нещо много важно – за да се избегнат някои от прословутите случаи, които всички знаем. Трябва да има също така и произнесена присъда, да се избегне двойното криминализиране, да разполагаме с превод. Тук езиковия режим също е много важен. Това е свързано с спешния характер на процедурата. Понякога се иска и допълнителна последваща информация, след като се вземе решението за предаване на лицето. Официална оценка на определени гаранции при присъди, произнесени in absentia. Член 27, алинея 4. Трябва също така да подчертая, че Европейският съд в своята съдебна практика обръща внимание на съдебните процеси и абценция, концепцията за издаващ орган и разглежда и заявките за допълнителна информация. Основният въпрос е дали тя е необходима и дали е релевантна. Най-голямото предизвикателство според Юст възоснова на съдебната практика на Люксембургския съд, е да се намери баланс между гарантирането на необходимата информация и зачитането на сроковете. Нашите специалисти имат нужда от добра информация възоснова на ясни критерии и стандарти – за да може да се изпълнят принципите е, в съдебната практика на Люксембургския съд. Втората група въпроси са свързани с непризнаването. Често към нас се обръщат за съвет тогава, когато основанието за непризнаване засегне изпълнителния орган. Евроюст обикновено събира цялата необходима информация, за да анализира това основание. Например, текущи паралелни обвинения или други фактори – Обикновено ние свикваме заседание, на което присъстват всички засегнати национални органи. Така е в една сложна ситуация стигаме до някакво решение – Работи се с изпълняващата държава. В някои случаи се стига до двойно криминализиране, но трябва да се има предвид, че това понякога дори се прави за деяния, които не отговарят на естеството на рамковото решение. Кой е най-подходящият инструмент? Това също е много интересен въпрос. Как да координираме изпълнението с други инструменти, като Европейската заповед за надзор или мерките без задържане – проблемите с самото предаване. Когато то е било отложено или прекратено. И накрая съдебната практика. С оглед на съдебната практика, особено делата Ланьоси и Калдерадо, ние правим съответния свой анализ. 2019 година Съдът на Европейския съюз излезе с някои много важни решения. Първото от тях беше от 27 май Е, и това решение имаше много важни последици е, за взаимодействието между съдебните органи. Реакцията на Евроюст беше да създаде един въпросник, който да отрази това решение и този въпросник да се разпрати до обществените прокуратури. Целта беше да се установи дали са изпълнени минималните изисквания за независимост. Възоснова на второто решение на съда от октомври и ноември ние изготвихме друг въпросник в областта на съдебната закрила. Сега събираме отговорите. Ако ми дадете още една минута за заключение, В един идеален свят на взаимното признаване би трябвало да няма основания за непризнаване. В този идеален свят съдебните органи наистина комуникират активно. Но междувременно виждаме че това, което се прави е полезно. Ние трябва в Евроюз да помагаме на професионалистите и да прилагаме съдебната практика на Европейския съд. Интервенциите при ЕЗА обикновено водят до изпълнение и успех. съдебната страна на ЕЗА е изпълнена на всички етапи. Благодаря ви. Благодаря ви много. Много се радвам, че можете да присъствате тук, да споделите с нас своя огромен опит. Извинявам се, че оказваме известен натиск, що се отнася до времето, но се налага да спазваме графика много внимателно. Сега е добре да обсъдим темата. Започваме от докладчиците в сянка. Доколкото разбирам, всички докладчици в сянка искат да се изкажат. Започваме с Франко Роберти от социалистите и демократите. Моля ви, опитвайте се да се впишете в рамките на две минути, за да могат да бъдат чути останалите колеги. Господин Роберти. Bene, grazie Presidente. In due minuti non si può dire niente, se non che oggi abbiamo la prova tangibile. Благодаря много. Днес е, е, виждаме съвсем осъзаеми доказателства за огромното значение на Европейската заповед за арест господин председател. В професионалния си живот вече съм се сблъсквала с огромното значение на този инструмент. Евроюст много а, правилно поставя инструмента в а, съответния му контекст. Вчера комисаря Скинас говори за ресурсите в европейския бюджет – Важно е да се получи е, подкрепа за приложението на този инструмент, защото той е много важен. Опасявам се, че през следващите години може да се сблъскаме с спад в европейското съдебно сътрудничество, именно заради орязването на бюджета на Евроюст. И въобще не става дума само за статистика. Чухме интересна статистика от комисията, но въпросът са принципите. Ако имаме общи принципи, това подобрява а, сътрудничеството между съдебните системи и само така можем да се справим с организираната престъпност. Първо, определението а, за съдебен орган. Съдът на Европейския съюз вече излезе с ясни насоки за определенията е, трябва съответния съд да бъде независим, магистратите да бъдат независими. А, обаче не винаги прокуратурата е независима. И що се отнася до конкретните съдии, най-важното е заповедта за арест да се контролира от независими съдии. Най-важното трябва да е независимостта на съда. И така, много е важно в държавата, която изпълнява заповедта, процедурата да се ръководи от съдя. 32 престъпления са изредени в член 2. Вчера комисарият каза, че списъкът е твърде общ. Трябва да имаме по-ясни престъпления. Не може просто да... Извинете, по-ясно дефинирани престъпления. Не може просто да се говори за тероризъм, организирана престъпност и прочие. Необходими са ни ясни определения. Защото през последните 18 години възникнаха нови престъпления. Престъпленията, свързани с трафика на хора, с а, изхвърлянето на отпадъци, престъпления на омразата и този тип престъпления се увеличават и то доста а, бързо. Затова трябва да се подобри заповедта на арест са, е, да може да полезна тя на европейските граждани. Благодаря ви, господин Роберти. Знам, че направихте всичко възможно да се впишете в краткото време. А, надхвърлихте го, но казахте важни неща. Винаги работим в условия на ограничено време. Майте Пагаса от Уртунду има думата, докладчик сянка. Благодаря много. И аз бих искала Евроюз да получи по-добро финансиране, тъй като ролята им е от огромно значение. В шенгенското пространство трансграничните престъпления нарастват в света проблемите с организираната престъпност също нарастват. Имаше един случай, в който бяха замесени множество престъпления, като трафик на наркотици, изпиране на пари и прочие. И участниците бяха хора с повече от едно европейско гражданство. бяха извършили престъплението в държава А. а живееха в държава Б, но паспортите им бяха с двойна националност от държава С и Д. Представете си колко е сложно. А, но може да е още по-сложно, защото може някои от, от тези лица да има двойна националност с трета страна извън Европейския съюз и да използва всичко, всички възможни средства да се измъкне от закона. А, и така, шенгенското пространство създава свобода на придвижване, но създаде и множество празни пространства в, в областта на правосъдието и те трябва да бъдат покрити от съдебно сътрудничество. А, светът се е променил, живеем в шенгенското пространство. А, е, ясно е, категориите са доста неясно определени и съм съгласна, че трябва да има по-добри определения. Ако няма хармонизация, то поне инструментите, с които разполагаме, да бъдат по-конкретни. Иначе, е, що се отнася до позицията на комисията, в крайна сметка това са все конкретни технически проблеми. През 2017 година над 17 200 заповеди за арест са издадени, но са уважени едва 6317. И изобщо не се знае какво е станало с останалите. А, избягали ли са тези лица от правосъдието, арестувани ли са другаде. Става дума за много сериозни престъпления. И може в крайна сметка европейските граждани да спрат да се доверяват на системата. Доверието в системата съвсем не е само политически въпрос, свързан с отношенията между държавите членки. Гражданите също трябва да имат доверие в системата, трябва да имат доверие на демокрацията, и ако искаме да подобрим нещата, трябва да е ясно, че е, на този етап не успяваме да е, помогнем на комисията да си върши една от най-важните задачи, а именно защитата на правата на гражданите в контекста на европейската демокрация. Всичко, което беше казано тук, е изключително важно. Темата съвсем не е политическа, тя е чисто техническа. Не се отваря каквато и да била котия на Пандора, а просто си вършим работата. Ако има нещо, което можем да подобрим в инструментите за съдебно сътрудничество, трябва да ги подобрим. Защото не можем да си крием главата в пясъка, когато има проблеми. Благодаря ви много. А сега госпожа Делбо Скорфилд, докладчик Сянка от името на групата на Зелените. Благодаря ви много. Благодаря за направените презентации. Мисля, че е много важно да се направи оценка на Европейската заповед за арест и нейното приложение, но не трябва да забравяме, че се очаква е, оценка и от комисията през юни, оценка и от съвета по член 17 във всяка страна, която сега започна, ще приключи едва през 2021, така че искам още в уводните си думи да кажа, да, добре е да разгледаме приложението, но трябва да изчакаме да видим всички оценки от всички институции, преди да започнем да обмислям евентуалните промени. Това е първият ми коментар. Повечето от вас казаха, че е много важно какво е равновесието между институциите, да има пропорционалност Не мисля, че беше казано много за обучението на съдии, прокурори и юристи. А, за мен темата е нова, но доколкото разбирам, има. А, а, това е много важен въпрос. За да може да има хора навсякъде в Европа, които да са обучени как работи процеса и да знаят за какво говорят помежду си. Другият важен въпрос е правото на ефективна защита. Някои от вас го споменаха. Е, има проблеми, свързани с това, че по някой път адвокатите нямат пълен достъп до е, информацията по делото. А правата на лицата са свързани с правата е, за достъп до превод – въпросът за езика е важен. Същевременно времено е важен въпрос и за затворите. По-настоящем Европейският съюз а, разглежда и въпроса за по-добрите условия за задържане. Имам въпроси и за правото на обжалване и в двете страни, в издаващата страна и в отговарящата страна. Говорихте и за юриспруденцията на съдебната на Съда на Европейския съюз, така че няма да го задавам като въпрос. Но още нещо. Защо има такава голяма разлика между броя на издадените заповеди и броя на изпълнените заповеди? Защо е така? Защото има страни, които не си вършат работата или защото се правят грешки при издаването на тези заповеди за арест, или защото има погрешна потреба на инструмента. А, може ли да кажете какъв процент а, а, се дължат на едната или другата или третата причина? Благодаря. От Екаре, господин Буксаде. Благодаря ви, господин председател. Да, ще получим допълнителни данни, но вече след тези три презентации и след като сме прочели работния документ от август миналата година, стана ясно, че има някои общи теми, които се припокриват във всички тези източници на информация. Всички са съгласни, че Европейската заповед за арест е успешен инструмент, че е увеличила броя на арестите, че е увеличила възможностите на съдебните органи в държавите членки да си сътрудничат ефективно с колегите си в други страни. Има проблем обаче с този е, немалък процент, над 60% заповеди, които не се изпълняват. Това означава ли, че престъпниците се възползват от някакви вратички в, и празноти в формулирането на заповедите за реза да се измъкнат от правосъдието? Ясно е, че е, политиците често говорят в по-общ план, но не трябва да забравяме правата на жертвите. Съвременните наказателни кодекси трябва да включват и въпроса за правата на жертвите. Е, трябва да имаме предвид задължението на държавите членки да предават информация. На второ място, ясно е, че трябва да има инструменти за поемане на отговорност в получаващата държава, за да могат да, да не трябва да се възползват от други механизми по международни конвенции. И още нещо, що се отнася до определението на престъпленията в списъка на 32 престъпления, не е добре да се е, ограничаваме до твърде тесни определения, а да се намерят общите определения между държавите членки. На второ място трябва да се направи така, че този инструмент е наистина да е задължителен, да се елиминира въз, до, възможно най- висока степен всичко, което е свързано с решение по собствено осмотрение. И за това трябва да се премахне двойното, двойната наказателна отговорност. и на второ място трябва да се вземат предвид основните права. А, опасявам се обаче, че когато се говори за основните права, отново става дума за лично осмотрение на съдията, който използва информация от всякакви източници, включително от публикации в медиите, за това дали, какви са условията в съответната държава. Нещо, което възникна като проблем между Белгия и Испания, например. Благодаря госпожа Дали от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че е, ми се наложи да напусна за кратко на средата на презентациите, но трябваше да бъда и на друго място. Знаем от информацията от комисията, че през 2017 109 заповеди за арест са били отхвърлени възоснова на темата основни права. Знаете ли за кои основни права става дума? А що се отнася до двойната наказателна отговорност, има ли информация за това колко случаи са отхвърлени именно поради основание двойна наказателна информа... Е, отговорност и какви са типовете? Мисля, че тези данни са важни, защото ако има важни съображения, свързани с основните права, трябва да бъдем информирани. Но що се отнася до коментарите, направени от колегите, няма да ги повтарям, но мисля, че заповедта за арест не трябва да се разглежда и трябва да е един от основните инструменти и за това трябва да разгледаме случаите, в които нейното приложение не е било адекватно. За да може всяка една заповед за ред да се прилага адекватно и, и за да може да се гарантира спазването на основните права. Друг важен въпрос, повдигнат от колегите, е свързан с трудностите при приложението на Европейската заповед за арест, свързани с това, че става дума за сътрудничество между две държави, в които системите са различни. Как възнамерява комисията да реагира след решенията на съда, свързани с Европейската заповед за арест и как възнамерява да реагира при не при отказа за изпълнение на заповеди за арест при а, заявени основания за това основните права. За мен тези въпроси са много важни и трябва да се справим с този недостатък. Благодаря, господин председател. Благодаря. Това бяха докладчиците в сянка. А, от тук нататък мога да дам думата на депутатите, на останалите депутати и ви моля да се изказвате възможно най-стегнато. Госпожа Киничи и след това вие заповядайте. Госпожо Киничи. Благодаря много, господин председател. Исках да се е, да, да благодаря на нашите гости за изключително интересната презентация въз основа по темата на Европейска заповед за арест. Много от нещата, които бяха казани от колегите, са неща, с които съм съгласна. Европейската заповед за арест изглежда е най-важен инструмент за сътрудничество на съдебните системи в Европейския съюз. И тъй като аз съм юрист, много добре знам колко е важна тя. Е, исках да се спра на принципа е, на списъка на престъпленията, при които е, трябва да се избегне двойна наказателна отговорност. При тези престъпления трябва да имаме актуализация, защото престъпниците използват различни методи, особено що се отнася до организираните престъпни групи в решение 841 от 2008 година съдът се произнася по темата, но комисията вече е заявила, че съвсем не е доволна от нивото на хармонизация на правните норми. А то е от огромно значение, за да се създаде доверие между държавите членки, а не някакъв вид конкуренция. И така, моят въпрос е, не смятате ли, че е крайно време да се актуализират определенията, за да можете в по-голяма степен да отразяват начина по който функционират организираните престъпни групи? И така използването на заповедта за арест да е по-ефективно. Член 406 от Италианския наказателен кодекс определя организираната на престъпна група като група, която има определена структура и е, извършва организирани престъпления. Що се отнася до е, условията за задържане, споменахте някои проблеми като а, претъпканите затвори и лошите условия в затворите, които по някой път се използват като основание за отказ на екстрадиция. Държавите членки имат определени компетенции, но няма ли начин на европейско равнище да се хармонизират условията за задържане? И накрая, Евроюст. Винаги съм подкрепила Евроюст и продължавам да го подкрепям, тъй като той улеснява съдебното сътрудничество. Смятам, че е много важно Евроюз да получи адекватно финансиране. Извинявам се, трябва да присъствам на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Заповядайте за две минути. Бързо дякую, пани Przewodniczący. Благодаря, господин председателю. Благодаря за добрите представяния и за информацията, която получихме. Ние въведохме в Полша Европейската заповед за арест. Занимали сме се с нея много подробно и тя е много полезен инструмент при справянето с организираната престъпност. Този инструмент, разбира се, има дефицити, но а, той се е наложил във времето и може да бъде усъвършенстван възоснова на опита, който сме натрупали. Проблемите, с които се занимаваме, са свързани с компетенциите на съдилищата. Не трябва да поставяме под въпрос компетенциите на съдилищата, защото така ще подкопаем доверието в един такъв важен инструмент. Трябва да работим върху доверието между държавите членки. Има определени категории а, престъпления, които трябва да бъдат обсъдени от държавите член, между държавите членки, а, да да речем, когато става въпрос е за престъпления, свързани с комунизма. Не може едно престъпление в една а, държава членка да се признава, в друга не. В Швеция, да речем, а, давността е изминала, а, а давността е изтекла, а в а, Полша не. Понякога има присъди, които са издадени срещу опозиционни лидери или представители на опозиционни партии. В такива случаи трябва да бъдат закрилени тези лица и да не бъдат екстрадирани. Искам да кажа, че при сътрудничеството между държавите членки е важно давността на престъплението да бъде взимано предвид. Наистина участие има лица, които са извършили ужасни престъпления и те трябва да бъдат приведени под наказателна отговорност. Благодаря. Никой друг не иска да вземе думата. Предлагам, преди да приключим с ам, изказванията, и с тази тема трябва да даде възможно на нашите гости да отговорят или да коментират това, което беше казано. Предлагам, ще следваме същия ред. По две минути а, накратко да а, реагирате, да вземете отношение по това, което беше казано. Моля. Благодаря ви. Ще се опитам за две минути да комбинирам въпросите и да им отговоря на всички. Ако държавите членки не предоставят данни на, на комисията, ние няма как да съберем тези данни и да ги оценим. Вторият коментар е свързан с самия инструмент. По време на втория етап на нашето проучване ще се занимаваме с кохерентността на инструмента. Колко е кохерентен той в рамките на международното право и по отношение на транспонирането му в националните законодателства и е, какво, каква е връзката с наказателното право и а, материалното право. 2700 заповеди са издадени за кражби и нанесени щети. Това е въпрос свързан с пропорционалността. Трябва да видим как да подходим по този въпрос в бъдеще. Относно инструментите за процесуалните права, Относно директивата за достъпа до правна помощ и доклада на комисията от септември, в който се посочва, че държавите членки не са транспонирали задължението за право на правна помощ в съответната държава членка и това години след като директивата е приета. Нещо интересно като факт. Нещо друго. Въпроса с жертвите. Комисията има резолюция различна от тази на парламента от 2014 година. Интересът на жертвите трябва да бъде взет предвид, когато се взима решение дали е пропорционално или не да се издава заповед за арест. И, интересно беше за мен да разбера и нещо в тази връзка. Представителят на комисията има думата. Първо, това, което каза господин Роберти и важността на Евроюст. Да, взаимното доверие е, започва с. А, доверието започва с пряка връзка между а, съответните представители на съдебната власт а, от двете страни понякога има злоупотреби с понятията саботаж и измама. Трябва да има по-хармонизирани определения за тези понятия, като си имат предвид и развитията в Европейския съюз госпожа Паза Котунда и статистиката. Аз обясних каква е разликата между издадените и изпълнените заповеди. Някои не могат да бъдат изпълнени, защото лицата са изчезнали. Понякога има повече на брой заповеди, свързани с едно и също лице. Понякога ам, присъдата се изпълнява по мястото на местоживеене на съответното лице. Ние сме организирали семинари за съдиите на тема а, изпълнение на съдебната Европейската заповед за арест, процесуалните права и достъпа до правна помощ. Правна... Има проучвания, които извършваме, провеждаме разговор с държавите членки и предвиждаме наказателни мерки в случай, че има нарушения. Понякога има злоупотреби с, заповедта. Тя се използва за, за, да, за провеждането на разпити. Понякога и ам, заповедта се издава там, където лицето може да бъде лесно открито с помощта на ШИС господин Боксано относно жертвите. За жертвите най-важното е да няма безнаказаност в крайна сметка. Понякога заповедите са отказвани, защото има лоши условия в местата за задържане. Има и нов инструмент за прехвърляне на съдебното производство, така че да се избегне безнаказаност на осъденото лице. Има отказ за изпълнение на заповеди от страна на Германия поради съображения, свързани с основните права, поради лоши условия в местата за държане в държавите членки или пък отказани заради проблеми свързани с върховенството на закона. Съдебната практика също а, включва тези а, а, въпроси, като са постановени решения от германски съдилища. Хубаво е информацията да бъде уеднаквявана и представители на съдебната власт да имат достъп до една и съща информация. Има информация, която се предостави от съвета на Европа. ГД Правосъдие работи съвместно с мрежата от а, органи, които наблюдават а, какви са условията в местата за задържане. Няколко пъти в годината се предоставя информация. предприемат се а, действия за подобряване на условията в местата за задържане. Ние подготвяме и европейски фондове в рамките на структурните фондове, в рамките на фондовете за регионално развитие и в рамките на приоритетите за енергийна ефективност. В Унгария вече са ползвани тези средства. Относно, относно съдебната практика, която бързо се развива. Но всичко зависи от това колко бързо се развиват нещата в Европейския парламент. Хубаво е да има насоки за практикуващите на място. Хубаво е да има резюмета на съдебната практика, на съдебните решения. Хубаво да има методология за оценка на условията в местата за задържане и трябва да видим какво ще е необходимо в допълнение, в зависимост от нуждите на представителите на съдебната власт на място. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Ще ви отговоря най-общо от практическа гледна точка. Случаите, с които разполагаме, както ви казах, 600 случая миналата година, тези случаи са от двустранен характер. Ние улесняваме изпълнението и на други европейски заповеди за арест, които са издадени в рамките на друг сценарий. Да речем по време на ден за изпълнение на определени действия, както беше миналата седмица. Органите са издали допълнителни 6 заповеди за арест, допълнение към тези 26, които са били планувани първоначално. Занимаваме се с различни хипотези. Това са най-простите. В доклада за съдебната практика се опитваме да включим най- важните съдебни производства, най-важните съдебни решения – в повечето случаи основанията за отказ са различни. Не е лесно да бъдат обхванати като цяло. Рамковото решение е на лице, може би е, е устаряло вече, но съдебната практика допълва тази е, правна рамка – Господин Калдерадо, посочи, че има ново основание за отказ, свързано с основните права. В случая с Петрухин е пример за това. Когато има искания а, за екстрадиция от трета страна, когато лицето е граждане на трета страна когато вътрешните власти имат нужда от подкрепа. Говорим е, за прокурори и съди, но те имат нужда от задълбочени знания, свързани с е, съответната съдебна практика, отнасяща се до е, кодекса от Люксембург. Препратката към е, съдебното решение Ромеро – в случая с господин Хаулинген, наистина е много знаково. Има нужда. Практикуващи на място имат нужда от а, а, актуална и подробна информация. Липсват обаче стандарти. Какви са стандартите, свързани с условията в местата за задържане? Какви са условията, които гарантират независимостта на прокуратурата? Спомням си, че а, при предишната оценка ние сме оправили оценка на независимостта на прокурорите и съдиите. Но а, трябва да се позовем на стандартите, а, които проистичат и от доклада на съвета на Европа. Искаме ли нали, европейски стандарти, свързани с условията затворите и а, независимостта на прокуратурата и съдиите? М темата е доста щекотлива Изискванията за земната практика са много ясни и трябва да се справим. Нещо, което ще кажа в заключение и е свързано с съдебните власти. Съгласно решение на съда в Люксембург от 12 декември става ясно до каква степен прокуратурата е има право да издава европейска заповед за арест. Това е много важно съдебно решение, защото ако взаимното признаване действа на практика, имате нужда от прокурорите. Прокурорите са като горивото, което дава възможност на двигателя да работи. Прокурорите са тези, които насърчават изпълнението на правосъдието. Имате нужда от добро сътрудничество му съдите и прокурорите. Разбира се, правата на ам, от, ответниците трябва да бъдат зачитани, както е предвидено и в съответната директива, която е транспонира в повечето държави членки и функционира много добре. Благодаря ви. Благодаря, господин Барехо. Ние се извиняваме, че постоянно ви пришпорвахме, но а, така ли, че надвишихме времето си. До 10.30 беше предвидено времето ни за дискусия, но темата е много важна, много наболяла и а, е важно да знаем по какъв начин се изпълнява Европейската заповед за арест, как върви процеса на изпълнението, какъв е натрупания опит. И за да сте тук, наистина има конкретна причина не за първи път в комисията Либе превишаваме времето си. Ето сега и вие имате заключителни, правно заключителни думи. Благодаря. Това, което казаха докладчиците в Сянка, както и експертите, е много важно. Мисля, че проведохме обсъждане, което е наистина изключително ползотворно за всички. С много добро съдържание, полезно за членовете на комисията. Принципно заключението е, че този инструмент на съдебното сътрудничество е успешен. Всички ние трябва да си сътрудничим, да бъдем много бдителни и да подобрим инструмента. Със сигурност днешното заседание помогна много да се очертаят областите, в които трябва да работим. Проблемите поставени днес – са свързани с транспонирането, както каза представителката на комисията. Условията за изпълнение също така, двойното инкриминиране, нещо, което доста изкриви практическото изпълнение на ЕЗА. Имаме и темата за пропорционалността, която не се споменава в рамковото решение, но това е важно измерение и трябва да бъде разглеждано в контекста на развитието и на други инструменти за съдебно сътрудничество. Говорихме за езиковия режим, за изготвянето на заповедта за подготовката на юристите и ролята на Евроюст, както обясни господин Хименес Виарехо. Всичко това беше много полезно. Самият аз мисля, че разполагаме с всички необходими елементи, за да си свършим работата, тъй като вече знаем кои са основните елементи по това предложение. Знаем кое е най-важното. Най-важният принцип, разбира се, тук е принципът на доверието. Благодаря господин Сърселехо. И още веднъж благодарим на тримата ни експерти. Това наистина е решаващ момент в бъдещата работа на комисия Либе по този инструмент, който е толкова необходим инструмент, който се основава на взаимното доверие. Сега преминаваме към съвместния депат с комисиите ДВ и ДРУА. По мисията, която проведохме до Глобалния форум за бежанците в Женева.